Мислете за себе си. L'ordine del giorno reca le interrogazioni orali. А сега пристъпваме към следващия устен въпрос към комисията за базите данни, свързани с расовия или етническия происход в Европейския съюз. И така ще дадем думата на авторите. Първо госпожа Флашикова Бенова. Две минути. Благодаря, госпожо председател. Добър вечер на всички, госпожо комисар. Според скорошна информация, френската полиция използва една база данни, наречена МЕНС, за лица с ромски происход. Много неправителствени организации подадоха оплаквания за подобна дискриминация и призоваха различните съответни власти да променят нещата. Френските власти отрекоха по съществуването на подобна база данни. И те първо ще има нова база данни, която ще бъде създадена. Тази база данни обаче е свързана с базата данни за расови и етнически данни за хора в други европейски страни. И а, там се говори за подвижни, такива трансгранични а, криминални организации и групи, като това понятие е много размито. Искам да попитам комисария какво ще направи по повод тази база данни във Франция и как ще се потвърди съществуването на тази база данни. Ако комисията установи, че Франция нарушава принципа за недискриминация, какво точно ще направи? Ще започне ли процедура по някаква наказателна процедура? И това ще въжи ли за другите европейски държави, които участват в изграждането на подобна база данни за расов происход, за, която дискриминира по расов признак? И последният ми въпрос е, какво ще направи комисията, за да е сигурна, че европейските държави членки няма да процедират за подобно етническо профилиране? Благодаря. Сега е, госпожа Флот за две минути и половина. Е, добър вечер, госпожо Рединг. Днес е, смятам, че съвсем с право се зарадвахте на това, е, че Франция отговори на искането на Европейската комисия, защото в последния момент а, издаде своя законодателен план за а, гаранциите, свързани с свободата на предвижване. А, вие сметнахте, че са лоялни тези гаранции и а, дават възможност да се а, преустанови а, процедурата ние като парламентаристи трябва да можем да упражним демократичен контрол върху тези ангажименти и да се произнесем по съответния план. Но всеки ще си спомни, че вие зададохте въпрос на Франция относно а, документи за задължаване за напускане на територията, за да се провери а, недискриминационния характер на тези а, документи. Получахте ли отговор на тези въпроси? И накрая, след като в а, а, печата е, отново се появиха информации за някаква а, е, компютърна база данни, лични данни, които споменават етническия или расов происход. И дали а, е, това а, отново не подкопава вашето доверие в казаното от Франция. Не смятате ли, госпожо Рединг, че днес трябва да ни кажете какъв е вашия анализ на базата на исканите от вас документи? Каква е възможността, дали е допуснато нарушение на дискрим... недискриминацията, на този принцип? и е, това, което се отнася до личните данни. Смятам, че днес европейските граждани са в правото си да е, очакват от е, комисията е, постоянство в дейността си пред френските органи и пред други държави членки, които, както и документите показват това, са предприели доста лоши навици по отношение на ромските е, общности. След като е, се установи е, наличието на четири незаконни бази данни, в които дори се дава определение за ромския характер на лицата, включени в тези бази, тези бази данни. Eh, Благодаря. Бих ви помолила да спазвате времето за изказване, защото вече доста сме се закъснели. Сега госпожа Инвел, 3 минути. You... Госпожо комисар, знаем, че вие сте много решителен човек и много смел човек. Вие няма лесно да отстъпите и не сте човек, който трябва да бъде подбутвана. Ако искате нещо, вие тръгвате направо към целта и се надявам, че ще бъдете толкова решителна и в този случай. Комисията публикува съобщение за изпълнение на Хартата за основните права и там се казва, че комисията ще използва напълно своите правомощия за да накара страните членки да спазват напълно основните права и няма да се поколебаете да започнете процедури за нарушаване на тези изисквания. В случая в, с Франция, не знам защо изключително разчитате на декларации от правителството, след като има ред декларации, които след това се оказа, че не са надежни. Защо комисията не започне свое собствено разследване? Ние, вие, ние сме зад вас в мнозинството си. Знаем, че страните членки има съпротива, но ние сме зад вас, госпожо Рединг. Що се отнася до ситуацията и в Франция, а пък и в Италия, която изглежда много по-сериозна, а и в моята страна, бих искала да знам – може ли съществуването на тези бази данни да бъде потвърдено? Има ли доказателство за това? Съществуват ли или не? Има ли списък? За Холандия знам, че има списък, защото в общините, там където общините, които създават базите е, е, данни, те много се гордеят, защото смятат, че са свършили много добра работа. Те сигурно с добро са го направили. Та, ако има такива бази данни, считате ли, че тяхното съществуване е законно или не? Защото ако е законно, няма какво да дебатираме. Обаче, ако е незаконно, трябва да се започне процедура за нарушение. Европейската комисия не се колебае в други а, области. Вие лично настъпвахте много е, решително, когато ставаше дума, примерно, за цените на роуминга, когато комисията не се колебае нито секунда да налага наказания в е, случая с картел и монополни практики. Е, Искам да кажа, че сега е момента Европейския съюз да покаже, че е общност на едни и същи ценности и да се намеси, ако се нарушават основни права. Гражданите ни гледат. И за това искам да ви поканя да дойдете в нашата комисия по граждански свобода, да ни обясните какво е положението, какво възнамерява да предприеме като дейност комисията и като евродепутат и като европейски граждани настоявам да имаме пълен достъп до кореспонденцията, която има между вас и Франция, евентуално и други страни и членки. Благодаря. Благодаря, колегата Ернст. Дами и господа, задавам тук въпроса какво става с принципа за недискриминация и интеграция на ромите. Тук ни казват, че, го, че има бази данни, които ги е, квалифицират по етнически принцип, по етнически критерии и които съществуват не само във Франция, но и в други страни. Това надхвърля всички очаквания. В Европейския съюз, във Франция, такива бази данни, които да характеризират хора по чисто расов характер, това е недопустимо. Понякога, в много ограничени случаи, при много конкретни условия, може да се прави база данни по сходни критерии, но не може да се прави такава масова база данни, която да дискриминира ромите. Така че ние очакваме от комисията, от госпожа Рединг, да се борите с всички подобни форми на дискриминация и ако те съществуват, ако подобни бази данни съществуват, те да бъдат заличени възможно най-бързо. Защото до тук това, което чуваме са само думи, думи, красиви приказки. Но какво направихме ние в Европейския съюз, за да подобрим ситуацията на ромите – в Европа, като се изключи на страна, като се остави на страна красивите речи. Даваме си сметка, че ромите се превърнаха в изкупителната жертва и потърпевши от много мерки, пращаме ги в Косово, Франция пък сега ги а, връща в техните страни, без да зачита принципите за недискриминация – Аз не съм напълно съгласна с преждеговорящия, но трябва ромите, които са върнати незаконно, да имат правото да се върнат във Франция. И още един въпрос относно тези бази данни. Какви са достоверните информации, с които разполагате и доколко наистина можем да разберем и да се уверим, че има такива бази данни и съответно, ако наистина и има и те са незаконни, каква е процедурата по наказание, която ще бъде предприета. Благодаря. Сега думата има комисаря Рединг. Дами и господа, мисля, че това е против човешките права. Да раздискутираме толкова късно през деня, по-точно през нощта, такава важна тема за човешките права. Трябва да го дискутираме през деня, а през нощта да си отидем къщите и да спим. Водеха се много дебати. Имаше много скандали. И съответно имаше много предприяти мерки през изминалите седмици. И мисля, че този парламент трябва да погледне на случилото се във Франция и какви бяха реакциите на Европейската комисия. Едва ли не беше погледнато на подобна реакция като на историческо събитие. Защото никога до сега в историята на Европейския съюз не е имало съдебен процес, свързан с права. Имало е какви ли не случаи за търговия, за плащания и други. А за първи път в историята на Европейския съюз имаме случай, съдебен процес, свързан с човешки права. Комисията каза достатъчно. И 27 комисари на 29 септември решиха да започнат наказателна процедура спрямо Франция. За това, че не спазва човешките права. Правата на отделните европейски граждани. Няма да ви казвам на какъв натиск бях подложена от този момент нататък. Но когато комисията каза единно, стартираме съдебен процес срещу Франция и поставихме ултиматум на Франция – ако Франция не отговори по положителен и приемлив начин до 15 октомври, тази процедура ще бъде приложена на практика. По принцип така се процедира, когато има нарушение от една държава членка. Какво се случи? За първи път в Европейския съюз имаме един такъв специфичен начин на боравене с подобни проблеми. И мисля, че това е най-лошият момент на Европа на гражданите. Ние сме в средата на една битка. Някои историци ще кажат, че трябва да го погледнем от друга гледна точка. Но какво направи Франция? Франция направи точно това, което комисията поиска от нея базирайки се на директивата от 2004, те имат процедурното право или материалното право, още както се нарича, което съществува, за да се защитят гражданите на Франция от неприемливи действия от страна на, гра... на властите. И това процедурно право, тези процедурни права не са спазени, не се прилагат в френското законодателство. Така че ние казахме на Франция до 15 октомври и имаме нужда да знаем как Франция ще промени правната си рамка и как ще приложи на практика процедурното право, прието на европейско ниво от 2004 година. И дали Франция ще ни покаже, един достоверен график, приемлив график за приемането, за прилагането на тези процедурни правила. Получихме отговор, положителен отговор, един час преди крайния срок, но все пак получихме отговор. До изтичането на крайния срок, моите експерти гледаха документите и не стигнах до заключението, че всички елементи, свързани с закона, които комисията и комисарите поискаха от Франция, бяха изпълнени, но не са приложени на практика във френското национално законодателство, защото първо трябва да минат през Сената и след това трябва да бъдат приложени де-факто. Така че ние решихме, че сме удовлетворени от това, което френските власти ни представиха, но не можем да приключим случая. Защото тези обещания, тези елементи, тези разпоредби не са приложени на практика в френското законодателство, така че ние замразяваме случая, но го оставаме отворен. До момента, в който френското правителство наистина на реал, в реалност ще приложи това законодателство. Това е първото. И мисля, че все пак това е някаква победа, като се има предвид какво се случи. И сега французите казват, няма проблем, няма проблем, няма да има никакви проблеми. И никога не е имало. И ако те наистина си спазят обещанията, всичко ще е наред. Аз вярвам, че ще ги спазят. Втория въпрос обаче е как бяха третирани отделни граждани това лято? И дали те са имали процедурни гаранции като индивиди, като европейски граждани или са били дискриминирани? Защо не започнах процедура по наказание, наказателна процедура, базираща се на законите? Ако искаме да действаме, можем да се базираме единствено на правни доказателства. Не защото ние сме убедени в нещо. Не, ние трябва да имаме истински доказателства, което означава, че трябва да поискаме от Франция досиетата на отделните индивиди. Това означава, че ще ни пратят евентуално документи, един куп, огромен куп документи, Експертите съответно ще трябва да ги разгледат. Те ми казаха, че със сигурност ще имат допълнителни въпроси към френското правителство и смятат, че ще приключат с анализа и цялата дискусия, въпроси и отговори с френското правителство за около 4 седмици. Така че това е развитието на случая до днес. Мисля, че това са важните елементи бих желала да кажа съвсем открито на депутатите тук. Имаме директива от 2004 година за свободното движение на хора. И прилагането на практика на тази директива не е блестящо. И другите страни също не са се справили блестящо. И сега тези страни, които също не са се справили блестящо, изведнъж тръгнаха да обвиняват Франция. И правата на нашите граждани, ценностите на нашето общество са елементите, с които трябва да се справим сега. Аз сега се връщам на френския въпрос, защото, както вече казах, решение беше взето от комисията. Случаят все още е отворен. А относно въпросът за данните и за базите данни. За данни, които се събират от френските власти, съдържат такива дискриминационни, расистски, етнически критерии – Френските власти казаха, че всичко е наред, но ние тук сме в различна система. Защото от една страна имаме френското право за защита на данните и боравенето с тези данни, което се управлява по нашите правила от френските власти за защита на личните данни, така наречената служба КНИЛ – и КНИЛ е направила инспекция и има вече изготвен първи доклад миналата седмица. Виждате какви са резултатите. Аз също изчетох доклада и нещата са представени, може би не съвсем пълно в пресата, защото Докладът на КНИЛ казва много сериозно, че може би няма етнически елементи, но със сигурност и има незаконни бази данни. Бази данни, които не са позволени на ниво национални власти. Що се отнася до съгласуваността с европейското законодателство? Доставената информация трябва да има гаранции, че влиза в аспекта за закрила, за гаранции на защита на личните данни. Относно иммиграционните процедури, трябва да се спазват процедурите по гаранции относно така наречените чувствителни данни. Тези чувствителни данни могат да бъдат третирани, да се събират само в специфични случаи, например от общ интерес или в рамките на допълнителни гаранции, които са свързани с някакви конкретни тревоги от страна на държавата. Ако тези бази данни не влизат в директивата, не попадат по директивата за защита на личните данни, нито пък под акта за защита, за сътрудничество за, относно а, престъпните мрежи. В такъв случай трябва просто да се подчинят на европейското законодателство. И нека да не забравяме, че тази директива Тази директива се прилага, директивата сътрудничество се прилага едва от 2010 година. Така че, вярно, тревожа се за това, което става във Франция. А относно другите страни, които изграждат такива бази данни, нека да кажа, че в директивата за защита на личните данни, подобно събиране на данни още веднъж подчертавам, се позволява само при изключителни процедури и трябва да бъдат уведомени държавните власти. Властите във Франция в случая са КНИЛ. И при подобни изключения, в случай на защита на общностния интерес, трябва да бъдат доставени като информация и на Европейската комисия националните власти за защита на личните данни и комисарят, който е компетентен по този ресор, трябва заедно да решат какво правило ще се прилага. И ето тук имам резултат от предварителният анализ на КНИО, където се казва, че подобно разрешение не е било поискано. Така че нека да оставим правните власти да вършат правната си дейност. И властите във Франция, които са отговорни за подобни контроли, да се занимаят с процеса. А що се отнася до Холандия, Там има няколко бази данни, където се е предвиждал да се обработват данни, свързани с етнически происход. Комисията е уведомена в 2005-2006 година. И най-противоречивата база данни е тази свързана с престъпна дейност на млади лица от карибски происход. Тази база данни е заличена в последствие. И неодавна една община в е, Холандия е планирала да създаде такова етническо е, досие, но по препоръка на Холандския орган за защита на данните не го е направил. Така че това е действието на директивата. Националния орган за защита на данните е извършил своята работа. И искам да кажа на парламента, че в момента се работи по е, реформата на тази директива за защита на данните, за да се засили независимостта и възможността за намеса на Националния орган за защита на данните по е, силата на рамковата, европейската рамкова директива. Това е за момента. И ще трябва да си е, скъся изказването, защото след полунощ няма да има превод, така че приключвам за сега. Благодаря, госпожо комисар. Сега е, от името на политическите групи. Аз не ви прекъснах, госпожо комисар. Вие говорихте импровизирано, но няма да дам същата привилегия на колегите, защото иначе ще продължи много късно след полунощ. Първо от името на НП госпожа Матьо. Две минути. Благодаря, госпожо председател. Драги колеги, госпожо Рединг, наистина много се радвам, че днес ни съобщихте, че комисарите е, не смятат е, да преследват Франция е, за не спазване на директивата, но ви казах вече, че Франция ви предостави през 2006-2007 година цялата информация за транспониране на тази директива, а вие сега в 2010 казвате, че не се спазват тези условия. Искам отговор от вас. Що се отнася до базите данни? Смятам, че полемиката вече наистина е прекалено нетърпима. Всъщност, вие получихте заключенията на КНИЛ, доклада на КНИЛ, предоставен на министър-председателя и аз предполагам, тъй като към мен беше отправен този доклад на ръководителя на Националната жандармерия, че има елементи, които като че ли не ви харесват. Вие защитавате правата на човека, но трябва да се защитават правата на всички хора, не само на малцинствата. И аз мога да ви е, гарантирам, че такава база данни никога не е съществувала. КНИЛ е, е провел е, е, проучване с ужасни ключови думи, роми, цигани и други подобни и нищо не е открито в базите данни на Националната жандармерия. И всъщност можем да отправим упрек, че не са декларирани тези бази данни но националната жандармерия има някои а, като те... Аз всъщност съм единствено оратор от НП и наистина нека да се изкажа от името на групата. И в тези банзи данни са включени лица, които нямат постоянно местожителство и няма никакъв етнически характер тази информация. Така че, моля ви, признайте, че така е, казва ораторката. Трябва да признаете това. Така че престанете с вашите подозрения към френското правителство, госпожо Рединг. Благодаря сега за групата социалисти и демократи, госпожа Гиам. Драги колеги, госпожо комисар, такова профилиране не е, като че ли е, се засилва последните години за борба е, срещу тероризма. И неодавна се спомена за таков, такава база данни, което наистина показва, че комисията трябва да продължи а, своята, своето разследване, да събери съответните информация, така че да се спази принципа за недискриминиране. Госпожо Рединг, аз не споделям вашия ентусиазъм от а, отговора, който ви даде Франция. Франция каза, че ще транспонира тази директива и ще ви даде график. И що се отнася до това транспониране? Или Франция е поела само формално ангажимента или пък е дала конкретен отговор и наистина бихме искали да знаем какъв е този отговор. Вие говорите за а, график. А, Франция действително транспонира в момента чрез петата реформа на Кодекса за емиграцията но смятам, че надхвърля а, опазването на европейските принципи. И накрая, а, надявам се, че що се отнася до принципа за недискриминация, а, комисията ще остане твърда и няма да се задоволи с обикновени обещания от френското правителство. Благодаря. Сега госпожа Гризбек е, за АЛДЕ. Да. Благодаря, госпожо председател, госпожо Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Дори е много късно. А, мисля, че дебата все пак е много важен. След всичко, което ни казахте, Нека да ви кажа, че открихме един нов интернет сайт, френски интернет сайт, където имам пак един такъв списък с много подробна база данни за ромите, с име, през име, всичките им роднини, номера, плаката на колата, плюс името и на децата, на партньора им и местата, които посещават и така нататък. Това не е променя дали, е, дали сайта, сайта е легален или не, не променя по никакъв начин дискриминационния му характер. След като ви познаваме добре, след като знам, че сте много решителен човек, искам да попитам, госпожо комисар, какво мислите да направите и с какви други нови доказателства трябва да разполагаме, за да се решите най-накрая да действате без допълнителна полемика, нека заедно да спазваме човешките права, както във Франция, така и в останалите страни на Европейския съюз. Това превръща нашата демокрация на Европейския съюз в истинска ценност. Във Франция имаше едно писмо от 5 август, то беше оттеглено, говореше се за един съвсем маничък списък и какви ли още не слухове. Ние слушахме с голям интерес това, което казахте тази вечер и слушахме също така с голям интерес това, което Франция ви е представила като гаранции за миналата седмица относно законодателството, което е било решено през 2005. Аз се надявам, че наистина ще има едно спазване на правовата държава, но бих желала да видя тези документи, защото от изказването ви този следобед до сега имам чувството, че вие тук сте капитулирали пред Франция. И Дискусията тук обаче има едно предимство. Показва ни се, че наистина трябва да бръкнем в самата рана и да насърчаваме още повече европейските политики да се борят за човешките права. Нещо, което е в сърцето на нашата европейска демокрация. Благодаря. Благодаря. А сега от зелените Ромева и Роеда. Благодаря. Госпожо комисар, когато казахте, че стига вече, много хора тук в залата, а и много хора на улицата аплодираха. Защото вие повдигнахте очакванията на всички хора, които искат да видят нещо от Европа. Най-сетне комисията е готова да назовава нещата със своите имена в областта на човешките права основа, основна тема за дискусия, но никога не прилагана на практика. Бяхме изненадани, даже стъписани, когато се реши, че не става дума за дискриминация, а само въпрос за свободно движение. Бяхме и разочаровани, но все пак оценихме вашия ангажимент и затова сме объркани от решението днес. Не само ние, но и всички тези граждани, които очакваха чрез вашите действия да се получи един смел отговор на въпрос. Разбира се, вие имате известно доверие на френското правителство, което е леко съмнително, но в края на краищата, като се преразглежда инструмента за свобода на движение на хора, има възможност да се е, въведат нови представи за тези групи и те да бъдат представени като престъпници. И смятам, че не бива да се подклажда тази практика от тук нататък. Затова може ли да ни окоръжите да продължим да храним надеждата, че ще бъде направено достатъчно и че ще се изправите срещу френското правителство. Благодаря. Сега от името на Европейската обединена левица, господин Таварес. Госпожо комисар, Става дума за основни права, свобода на движение, недискриминация – а също така и за спазване на закони, които трябва да, да регулират нашия, нашето ежедневие в Европа. Също така става дума за това дали институциите могат да гарантират прилагането на тези принципи и дали сме готови да бъдем твърди, за да застанем за тези принципи. В случая е съвсем ясно, че Франция не действа почтенно. Тя отказва, тя отрича, че съществуват подобни документи, а те после изведнъж се оказват пред Обще, общността. Сега същото се случва и с базите данни. Казаха ни, че няма такива, но ето има база данни, която описва именно хора от ромски происход някои от които са граждани на, са европейски граждани. Граждани на Букуреща, Мишуара и така нататък. Историята ще признае, че комисията за ясна позиция по въпроса, но аз не съм сигурен, аз съм историк. Не, не съм сигурен, че Коментира се в пресата, примерно, че комисията няма да предприеме действия срещу Франция. Друга да се коментира, че действията на комисията са заба... отложени. На трето място се казва, че са... сте се отказали от действия. Това трябва да се изясни. Ние сме много лоялни ваши поддръжници и смятам, че ако не говорим ясно по тази тема, всички ще страдат от това. Благодаря. Сега господин Бургецио, но той не е в залата. Значи преминаваме към а, госпожа Гьонс. Минута и половина. Е Благодаря, госпожо председател. Кризата подкопа сигурността, за сигурността в Европейския съюз. И Наскоро виждаме все повече популизъм. И едновременно с това една тенденция към позоваване, на намиране на е, изкупителна жертва сред иммигрантите или малцинствата. Франция започна да експулсира ромите. Това не е оправдано. Много хора го казаха не е правилно също така да имаме такова събиране на данни по расистски признаци. Това се прави и в други държави членки, така че ние се надяваме комисията, базирайки се на договорите, комисията, която е пазител на договорите, да стартира съответните наказателни процедури. Не можем да имаме такова етническо профилиране – това е вид подкопаване на доверието в националните институции и се създава допълнителна основа за дискриминация. Много хора живеят в бедност в Европа и много хора са дискриминирани по този признак бедност в Европа. Какво правим в такъв случай ние за спазването на стратегията Европа 2020? Трябва да се борим както срещу бедността, така и срещу всякакъв друг тип дискриминация. Благодаря. Благодаря. Госпожа Грейс. Една минута. Госпожа Рединг, днес казвате с голям ентусиазъм, че позицията на Франция показва правилното функциониране на Европейския съюз като общност на, право, на закона. Или че насърчавате към конкретни резултати, базирайки се на европейските ценности. Аз тук държа хартата на основните права и все пак няма да споделя вашия ентусиазъм. Какви доказателства са нужни още на комисията, за да пристъпи към конкретни действия? Какви доказателства искате още, за да осъдите подобни дискриминаторни експулсирания на роми във Франция и в други европейски страни. Вярно, комисията действа все повече и повече в защита на ромите, най-вече чрез структурните фондове. Но има едно поведение на Штраус, който си заравя главата в пясъка. Комисията по този начин не си, не си ли усъкатява. Благодаря. Сега госпожа Вержия за минута и половина. моля да ме извините, си бях включила микрофон. Благодаря, госпожо председател. Госпожо Рединг, аз също тази вечер съм разочарована. И мисля, че а, много от нас а, а, сме ви подкрепили а, вашата дейност но темата днес е дискриминацията. Вие очаквате доказателства, искате ги от френското правителство, само от него. И казвате и повтаряте всеки път, когато се обръщаме с въпрос към вас. И трябва да ви кажа, госпожо комисар, че моля да ме извините, питам се дали не се подигравате малко с нас. Бях в Марсилия, събота и неделя, срещнах се с дружения, които работят с ромите. От дълги години работя с тях и трябва да ви призная, че наистина бях смазана. Смазана от това, което те ми казаха за ромската общност около Марсилия. Ромите във Франция се страхуват, те не смеят да напуснат своите места за, за живеене и е, всъщност е, те се намират в ужасно положение. Това е положението на ромите във Франция. А, нека да не говорим само за картотеката МЕНС. Жандармерията а, е, каза, че премахва тази база данни, но прочетете внимателно доклада на КНИЛ. Там се говори за етнически происход в проверките, извършени от КНИЛ. КНИЛ е организация с авторитет. Поискайте всички проверки, които са направени от КНИЛ моля да ме извините наистина, но трябва да дам думата на следващия оратор, господин Лопес Агилер, за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, на 9 септември парламента прие резолюция а, за съответния необходим дебат. Парламента направи необходимото. Тези, които мислят, че с вашите силни декларации в резултат на дебатите в парламента и е, които изслушаха изявленията тази вечер, дискусията не беше, дебата не беше за или против Франция, а за ключовите принципи в Европа. Защото Европа не е само свободно движение на, на стоки, а най-вече на граждани, без каквато и да е дискриминация, а още по-малко на етнически е, по етнически принцип. Така че е, е, комисията трябва да направи съответното проучване за тези, тази база данни. И тази работа не е свършена, защото парламента трябва да прояви бдителност пред търсенето на изкупителни жертви. И тази работа, далеч от популизма, трябва да върви в посока на интегриране на тези общности. Така че трябва да се проведе е, дискусия по интегрирането, по приобщаването на ромското население. И тази работа изобщо не е приключила. Тя е едва в началото си. Имаме още много а, за постигане и дискусията наистина трябва да докаже своята полезност. Благодаря ви. Господин Енчов. вече трябва да фie anul. Благодаря, госпожо председател. Ние всички знаем, че годината 2010 е година за борба с бедността и социалното изключване. Но се боя, че тази битка точно я загубихме. Хартата за основните права в Европейския съюз съществува, но положението не се подобрява. Напротив, има криза, виждаме прояви на дискриминация и то подкрепена от правителства дискриминация срещу чужденци, срещу рома. Комисията трябва да направи така, че да се зачитат основните права в Европа и трябва да ги защитава. Имаше и други случаи на дискриминация в страните членки. и Ние трябва да се борим срещу всички прояви на дискриминация. Комисията трябва да разследва тези прояви и да не се поддава на натиск от властите. Благодаря. Председателката сега процедура на спонтанни изказвания. Господин Шовър. Дискриминацията по етнически принцип е забранена от европейското законодателство и от международното право, но виждаме случаи, когато това се случва. Сега, когато говорим за последно случващото се, е факт, че една общност е очевидна жертва на такава политика. Словашкото правителство въведе закон, където се говори за глоби срещу граждани, които не използват словашки язик. Това ги прави хората много несигурни. Съвета на Европа прие мнение срещу този закон и се произнесе също и комисията, че това не е, е закон в съответствие с хартата за основни права. Затова искам, моля, парламента да бъде уведомяван за всички такива случаи на дискриминация, които се случват в Европа. Ние трябва да можем да ги наблюдаваме и да правим нещо против това. Господин Бедеско, една минута, моля. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Преди един месец Европейският парламент изрази своята загриженост относно експулсирането на ромите от френската територия. От 2007 година насам Европейският парламент непрекъснато пледира за стратегия за интегриране на ромите – при все това до сега нямаме никакъв конкретен положителен резултат, напротив, точно обратното. Медиите непрекъснато ни съобщават, че има подобни бази данни, например базата данни МЕНС, нещо, което предизвиква дебат за основните права. Комисията трябва да стартира разследвания в държавите членки, за да е сигурна, че няма дискриминиране по етнически критерии. Но все пак, доволен съм от мярката, съобщена от френското правителство този петък. Благодаря. Благодаря. А сега госпожа Ланачек, една минута. Госпожо председател, госпожо комисар, дебатът тази вечер ни показва до каква степен всъщност е важно да имаме контрол. Франция е държава от Европейския съюз, която наруши основните човешки права и, и то принципа за недискриминиране. Вие ни казахте, и то с много решителност, че трябва да действаме. Казахте ни какво точно сте свършили до тук, но това, което всъщност става, е, че вие в крайна сметка отстъпихте, защото първоначално трябваше да има една процедура за нарушаване на договорите, свързана с дискриминация по етнически признаци, така както беше казано от преждеговорящите. Беше казано и във френската преса, ромите бяха дискриминирани не само по принципа за свободно движение на хора, но и по етнически принцип. Така че трябва да имаме наказателна процедура. А сега господин Паска. Благодаря, госпожо председател екипи по сигурността, разбира се, създават бази данни за хора, които се занимават с престъпна дейност. Това се базира на националното законодателство. И тази информация може да бъде единствено използвана в борба с престъпленията. И в страни като Франция и Холандия считам, че е, тази информация се използва само за целта на работата по предотвратяване на престъпление. Работата на службите по сигурността може да бъде разследвана така, че да е сигурно, че е, всичко, което се предвижда в Европейския съюз, се спазва. Благодаря, господин Сежиди. Уважаеми колеги, през 2006 година се повдигна въпроса за криминални досиета и за това дали се отчитат в тях етнически признаци. А сега лявата преса ни представя като екстремисти – ето, че 4 години по-късно след този е, дебат се започна с е, експулсиране на роми, е, арестуване и сега изведнъж започваме да говорим за сигурност. Има и други страни, където се събират подобни данни за хора от ромската общност. Мисля, че тук е, нашата колежка от Словакия поддигна този въпрос. Искам да отговоря. Вие казвате, че не следва да се събира данни за ромите, но като политик от Словакия, вие застанахте зад един расистски закон, закон за езиците. Защо смятате, че това е приемливо? Grazie. La parola al Благодаря. А сега давам думата на комисаря Рединг. Моля ви да бъдете кратка. The... Първо, случая срещу Франция не е прекратен, само е отложена процедурата, защото Изчакваме да видим как те ще приложат законодателството. Ние не можем да съдим само по проекто закони, те са добри, но трябва да бъдат приведени в действие. Едва тогава ще приключим този казус. Той остава за сега отворен. Второ, за, етнически, за базите данни за етнически происход – Независимия орган за защита на данните във Франция е провел своите проверки според националното законодателство, което е в съответствие с европейските директиви и ние трябва да разчитаме на независимия орган национален за защита на данните, защото те са отговорни по европейското законодателство да правят тези анализи така че френските власти за защита на данните ни показаха, че те е напълно са в състояние да правят това. И след като казах всичко това... Смятам все пак, че е много важно да се върнем към самата същност на ситуацията. Освен френския случай, 10 милиона роми има в Европа. Това е най-мащабното малцинство в Европа. Аз идвам от държава с 500 хиляди жители, а ромите са 10 милиона. Те е, живеят в повечето от нашите държави членки, живеят в условия на безкрайна бедност, имат проблеми с образованието, с жилищата, с здравеопазването и проблемът не е решен. Това е най-големият скандал. Така че се надявам а, тези дискусии, които ще продължат, а, тези а, действия а, поне ще са послужили за нещо. А, да пробудят държавите членки, защото аз все още добре помня Министерското е, заседание в е, Куртова тази година през април от 27 държави членки 3 бяха е, представени на министерско равнище. Една година по-късно ще се проведе министерско заседание след като се извърши целият анализ върху положението на ромите, използване или не използване на европейски фондове, за да се разбере какво наистина се случва. И една година след това ще се проведе тази среща, за да се види какви ще са задълженията, които ще поемат нашите държави, за какви ще бъдат националните стратегии за ромското население в рамките на европейска стратегия. И се надявам, че всичко това ще послужи поне за едно нещо, че ромите няма да бъдат избутани в някакъв ъгъл, когато се изграждат политики за борба с крайната бедност. И ние сега имаме възможност да направим това. И ако сега не го направим, следващото поколение а, на европейски парламентаристи ще провежда същите дискусии, които ние провеждаме. И това трябва да се избегне, така че нека да действаме. Благодаря, госпожо комисар. Приключваме дискусията по този е, въпрос. Благодаря е, на всички служители, както и на преводачите за тяхното търпение.